Уважаеми господин генерален секретар на Обединените нации, за нас е голяма радост да ви посрещнем в Европейския парламент и то отново да ви посрещнем. Уважаеми господин Пан, добре дошли. Госпожо Бан, добре дошли и на вас. Много се радваме, че съпровождате вашия съпруг. Преди 70 години, преди, е, през 1945 е, година, пета година бяха създадени Обединените нации в Сан-Франциско. Днес, уважаеми дами и господа, Обединените нации са най-важната организация на международна, за международна помощ, за международно сътрудничество. Те се основават на ясни правила за световния ред. Те са незаменима част от световния мир и сигурност. Международната сигурност, пред която има огромни предизвикателства в днешно време. Международната сигурност играе централна роля за нас, а Обединените нации играят в глобалната сигурност центра. Ясно се вижда, че ние имаме нужда от обединените нация за мирни решения. Европейският съюз споделя и този парламент особено споделя централните цели на вашата организация, господин генерален секретар. Борбата срещу промените на климата, борбата срещу бедността и глада, ангажимента за образование и устойчиво, устойчив растеж, тези цели са предпоставка за, за опосредстване на мирните процеси в света. Процеси, които, от които имаме огромна нужда днес – от името на Европейския парламент, от името на моите колеги, мога да кажа, ние стоим безрезервно на ваша страна. За това за мен е огромна чест да ви приветствам, господин генерален е, секретар, в парламента на европейската демокрация. Радвам се, че мога да ви посрещна за втори път в Европейския парламент и ви давам думата. Ваше превъзходителство, господин Мартин Шулц, председател на Европейския парламент, почитаеми депутати в Европейския парламент, уважаеми комисари, господин заместник председател на Европейската комисия, Ваши превъзходителства, дами и господа. За мен е чест да говоря пред представителите на европейските народи. Поздравявам председателя Шулц за това, че получи наградата Карл Велики този месец за работата му в насърчаване на демокрацията и в приближаване на Европейския парламент близо до гражданите. Този парламент представлява многообразието на култури и традиции, обединени от общата вяра, че ние сме по-силни и по-добри, когато работим заедно. Играете важна роля в дневния ред на ООН. Европейският съюз е стълб на международното сътрудничество за мир, развитие и права на човека. Обединените нации не могат да извършват работата си без подкрепата и активното участие на Европейския съюз. Благодаря ви за активната ви роля. Дами и господа, бих искал да се спра днес на три големи предизвикателства, които събират вниманието ни. Първо, предотвратяване на насилие и екстремизъм. На второ място миграцията и миграцията като предизвикателство. На трето място изграждане на един устойчив свят за всички. Ваши превъзходителства, дами и господа. На първо място, заплахата за насилствения тероризъм застрашава международния мир и сигурност. Насилието срещу цивилни граждани, извършено от екстремистски групи, подронва универсалните ни ценности, като мир и човешко достоинство. Безмисленото унищожаване на културното наследство всъщност разрушава и човечеството. Аз, заедно с европейските институции, ще работя за преодоляване на това предизвикателство ще изляза с план за действие на ООН за предотвратяване на насилие и екстремизъм пред Асамблеята на ООН. Нашият отговор трябва да включва отчетност, зачитане на основните ценности и диалог между общностите. Защитата на правата на човека и върховенството на закона са основни, не бива никога да забравяме голямата си отговорност. Да не отговаряме на екстремизма така, че да влушаваме проблема. Трябва да овластим младите мъже и жени и да дадем възможност на лидерите в... да се развиват в своите сфери. Трябва да помислим какво мотивира младите хора, понякога жени, не само мъже, за да ги накарат да се радикализират така, че да искат да вредят на другите и дори да извършват самоубийствени актове. Виждаме такива актове от Даеш, Ал-Шабат, Боко Харам и други терористични е, групи и секти. Виждаме такова насилие също така в словото на омразата е, у някои политически личности и групи и беженците, и мигрантите най-често са обект на, такава, на такова слово. Нека да вървим заедно, за да изкореним това зло в корен. Почитаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, предизвикателствата на миграцията притесняват всички ни. От Средиземноморието до Югоизточна Азия. Много мъже, жени и деца срещат смъртта, търсейки бягство. Тази година 1800 мигранти са се удавили в Средиземно море. 20 пъти повече в сравнение с същия период миналата година. Половината от онези, които пресичат Средиземно море, бягат от война или преследване или злоупотреба с правата на човека. Те биха могли да получат международна закрила и статут на бежанци. Европа трябва да изиграе една важна роля и тя носи колективна отговорност да действа. Спасяването на човешки животи трябва да бъде основен приоритет. While we need to see би трябвало да имаме по-добро правоприлагане срещу каналджиите, трафикантите но имаме нужда и от безопасни альтернативи пред опасните пътувания, които те предприемат, както и законни канали, като презаселване, събиране на семейства и визи за работа и учене. Преди няколко дни в Ирландия се срещнах с сирийци, афганистанци, мянмарци, и граждани на Демократична република Конго, които успешно са се презаселили. Те водят нов живот, който не е лесен, но те са в безопасност и новият им дом им е подал ръка. Зная, че има много други такива примери в Европа. И имаме нужда от такива и в бъдеще. Тази сутрин имах възможност да се срещна с 9 годишно сирийско момиченце, което е избягало от зверствата и насилието в родния и дом, родната и страна. Бях трогнат. Когато тя ме умоляваше, обяснявайки каква е мечтата й. И аз я насърчих. Казах и да не се отчаива. Казах и, че светът е с нея, Обединените нации и Европейския съюз са с нея и с нейното семейство, както и сирийският народ. Това беше един от най-вълнуващите моменти за мен. Уважаеми членове на Европейския парламент, Европейски... Е, извинете, Обединените нации приветстват предложението на Европейската комисия за една е, постоянна миграционна политика. Е, Европейската комисия говори за едно предложение за презаселване на 40 000 търсещи убежище. Това е стъпка в правилната посока. Призовавам държавите членки на Съюза да бъдат съпричастни при разглеждането на това предложение и да споделят отговорността успешното поемане на бремето ще даде възможност Успешното поемане на бремето ще даде възможност на Европейския съюз да се справи с драматично увеличаващия се брой беженци, като същото време създаде отлична практика за други части на света, които са изправени пред сходни предизвикателства. ООН, Върховния комисар за бежанците, както и Международната организация по миграцията ще продължат да работят заедно с европейските лидери, за да се справим с кризата по начин, който да защитава правата на човека и международното право. Нашия подход трябва да бъде цялостен трябва да разгледаме държавите, откъдето тръгват хората, през кои минават е, и най-вече държавите по происход. Трябва да работим за прекратяване на конфликтите, както и поддържане на ценности, чиято липса е довела до такова разселване на хора, каквото не е имало от, две, от е, Втората световна война на сетне. Трябва да работим в Европа, е, за да се преборим с стигматизирането и дискриминацията на мигрантите. При е, Европа имаме демографски проблеми, застаряващо население, бавно нарастващо население. За да можем да се справим с този дефицит в Европа и за да продължим с економическия растеж, в Европа имаме нужда от е, иммигранти. The post-war history of Europe Историята на Европа след войната всъщност е един отличен пример за сътрудничество за постигане на мир и благоденствие. Успехът на Европа е един от факторите, които привличат миграция. Основните принципи на Европа би трябвало да й помогнат е, да се справи с миграцията. Би трябвало да живеете по стандартите, които сте заложили и за себе си, и за света. Дами и господа, нека сега се насоча към третото предизвикателство, където се надяваме да срещнем европейска ясна визия и лидерство, за да постигнем успех за устойчиво развитие. Това трябва да бъде една година на действие по целия свят. През 2015 година имаме три исторически възможности – светът да стане устойчив, да има равенство помежду ни. Първата такава възможност е през юли. Трябва да подновим глобалното партньорство за развитие на Международната конференция за финансиране на развойната дейност в Адисабеба. Развитите страни имат отговорност. Те трябва да водят и да предоставят средства за изкореняване на бедността и решаване на проблемите с изменението на климата. А, официалната помощ за развитие трябва да продължи да е част от бюджетите за финансиране, особено към най- слабо развитите държави или островните държави също така, които имат нужда в спешен план от постоянна подкрепа. Бих искал да благодаря на онези държави, които са отделили 0,7% от брутния си вътрешен продукт за такъв тип развойна помощ. 0,2% за най-слабо развитите страни са отделили също те. Призовавам други държави членки на ОИСР да последват този пример. Приветствам решението от преди няколко дни е, държавите членки на Съюза да заделят толкова средства. Продължавайте в тази посока, за да постигнете бързо целта. В същото време знаем, че прякото подпомагане за развитие не е достатъчно. Трябва да се мобилизират средства от най-различни източници и публични, и частни. Основната отговорност за финансирането на устойчивото развитие всъщност е в ръцете на правителствата. За това трябва да подсилим националните данъчни системи, които да бъдат справедливи и да работят добре. Трябва да има по-добро данъчно сътрудничество в международен план, както и борба с избягването на данъчно облагане и незаконните финансови потоци. Успехът в Дисабеба ще бъде много важен за изграждане на доверие, както и създаване на една вълна, която да доведе до постигане на целите ни. Втория жалон тази година ще бъде през септември и ще бъде в Нью Йорк. Тогава държавите ще приемат дневен ред за развитие след 2015 година. Ще поемат по нови цели за устойчиво развитие, които сега ще бъдат съкратени на английски като STG. Това е универсален подход към един дневен ред, е, който да бъде екологи... екологосъобразен. Всички държави трябва да направят така, че економиките им да прекратят неустойчивото развитие, както и неустойчивите начини на производство. Европа може да бъде лидер към преминаването към една ниско въглеродна економика. На трето място, през декември в Париж, държавите трябва да изпълнят обещанието си да адаптират споразумението за климатични изменения на конференцията за климатичните изменения в Париж. Изключително важно е да има силно европейско лидерство на тази конференция, за да имаме едно добро споразумение, което ще даде възможност на Европа да се справи с климатичните изменения, да бъде, живее по-добре и да се засили нейната сигурност и безопасност, включително енергийната сигурност. Европейския съюз със своята енергийна политика прокарва пътека към едно по-безопасно, ниско въглеродно бъдеще за своя народ и за света. Благодаря на Европейския съюз за това, че е един от първите, които излязоха през март тази година с цели за климата, както и за щедрата подкрепа на много държави членки на Съюза към а, климатичния фонд а, за екологосообразни мерки. Това е изключително важно, за да имаме амбициозно споразумение в Париж. Трябва да има една политически устойчива траектория, за да се заделят милиарди долари до 2020 година. Климатичните планове трябва да заработят още преди Париж, за да подкрепим малките държави, островните държави, най-слабо развитите такива и като цяло Африка. Бих искал Европейския съюз да ни даде е, своята подкрепа в тази посока. Ще помоля и за подкрепата на Съюза при изготвянето и прилагането на специален пакет за най-уязвимите държави, включая малките островни развиващи се държави и най-слабо развитите страни, като този пакет ще се занимава с техните потребности, свързани с климата. Този пакет ще се съсредоточи най-вече върху финансирането, гъвкавостта, адаптирането и енергетиката. И не на последно място, призовавам Европейския съюз да продължи да показва, че е лидер, що се отнася до по-високите амбиции в контекста на Парижкото споразумение, както и укрепване на целите за 2020 година. В същото време трябва да си заложим още по-амбициозни цели за периода след 2020 година. Благодаря ви за подкрепата. Господин председател, почитаеми депутати, тази година отбелязваме 70-та годишнина на ООН. Нашата организация се ражда от пепелта на Втората световна война, е, когато беше разрушена голяма част от Европа. Мира и благодействието са конкретен символ за това, какво може да се постигне дори сред най-големите разрушения. В, е, ние живеем в сложен свят, в свят на смутове, но е, има възможности и вие сте едни от пазителите на тези възможности. Вие сте двигател с много силен мотор и заради това ви приканвам Приканвам ви да вървите напред е, с е, силната мощ на вашия мотор. По този начин ще можете е, да осигурите това, което е необходимо за настоящето и за бъдещите поколения. Благодаря ви е, за е, това, че активно поддържате демокрацията в духа на изпълнението на вашите служебни задължения, защото вие вършите важна работа, представлявайки европейския народ. Надявам се, че подкрепяте идеите и целите на Обединените нации. Благодаря ви за тази възможност е, да взема думата пред вас. Е, през е, превъзходителства, почитаеми депутати, нека да работим заедно, за да може светът да стане по-добър, за да може всички хора, откъдето и да са те, да живеят достойно, никой да не бъде оставен на страна. Това е, е нашата, моята и вашата отговорност за този 21 век. Много ви благодаря за вниманието и за ръководството. Благодаря, господин генерален секретар. Вие разбирате и немски. Благодаря ви. Мисля, че беше ясна подкрепата на Европейския парламент. Тази подкрепа показва, че това, което, за това, за което вие говорихте, вълнува и нас. Ние сме ви благодарни за второто посещение в Европейския парламент и аз искам да използвам тази възможност да ви кажа, че депутатите от Европейския парламент, и аз мисля мога да говоря от тяхно име, ние благодарим не само на Обединените нации, а и на вас лично, защото смятам, че вие сте един от най-достоверните представители на идеята за едно мирно сътрудничество между народите на планетата. За това, господин генерален секретар, ви благодаря сърдечно.